Уважаеми колеги, искам да започна тази парламентарна сесия, като изкажа признателност на Симон Вейл. Голяма фигура на нашата епока, голяма личност, която постави отпечатък върху историята на Европа и която даде фундаментален принос за развитието на нашия парламент. Симон Вейл принадлежи към тази генерация от големи личности, както Хелмут Кол, който ни напусна преди няколко дни първи председател на този парламент, избрана с а, директни избори. Самон Вейл водеше парламента в добра посока, постави основата за неговото бъдещо развитие. Тя винаги е желала да има политически парламент. И това беше казано в нейната първа реч в качеството и на председател на парламента. Гласът на нашия парламент, е, силен глас, който достига до всички общности, дори до най-високите нива на вземане на политически решения. Нашата почет към тази велика жена е голяма. И, и отдаваме тази почет днес. Моля ви да се присъедините към мен за една минута мълчание в нейна памет. Благодаря. Искам да ви информирам, че утре в 12 часа тук в нашата пленарна зала ще има заседание в памет на госпожа Вейл и гласуването ще започне след тази церемония. Депутатите, които ще участват в погребението в 10.30 в Париж, което ще бъде в сряда, ще бъдат извинени за своето отсъствие от пленарната зала. dichiaro formalmente. Алези. Заповядайте. Lot, Благодаря ви, председателю. Искам да припомня на всички колеги, че германския Бундес так миналия петък за едно историческо решение. Най-накрая Германия се присъедини към тези държави членки, които дадаха възможност за брак на еднополови двойки. Това е исторически момент и като германски граждан, гражданин и като част от общността ЛГБТ искам да благодаря на всички депутати, които последната година се бориха това да стане факт ако не бяхме член на Европейския съюз, ние германците нямаше да сме на този напреднал етап. Благодаря ви, благодаря ви, искаме многообразие любовта няма спирачки. Онореволе Пруст, ала парола. Заповядайте, господин Круст. Пруст, заповядайте. Месье президент, Господин председател, позволете ми и аз на свой ред съвсем накратко в при откриването на работата на пленарното заседание в Страсбург, символ на човешката демокрация. И аз да изразя почет като член на групата НП към Симон Вей. Нейната памет ще остане винаги жива. На 16 години тя се озовала в Аушвиц. Нако съм оцеляла от шоата. След това ставя вдъхновител за правата на жените. Тя се бори за свободата дори срещу най-тежките предизвикателства. Целенасочено се бори за, за политически обединена Европа, в която народите на Европа са обединени. председател на Европейския парламент от 1969 година до 1982 година. И ужасите, които продължават да съществуват на толкова много места по земята ни напомнят колко безценен е мирът. Симон Вей е една от тези, които се бориха за него. Изграждането на Европа е наш дълг. Обществото ни губи някои от своите устои. Думите отминават, делата остават. Живота и, трабо, и работата на Симон Вей е доказателство за това. Днес отдаваме почет на госпожа Вей. Искам и аз да изразя своята емоция в този момент емоция, която е действително много силна тук в тази пленарна зала. Благодаря. Honorable Гизбек. Гизбек, заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. От името на групата на либералите искам да кажа няколко думи във връзка с официалната терминомия в памет на тази велика жена Симон Вейл. И искам да се присъединя към думите на моя френски колега, но и към всички европейци, които виждат в нея един символ на 20 век, една жена, която отразява най-ужасната съдба на 20 век по отношение на Холокоста, но и по отношение на това, че тя беше наистина велика жена. Тя беше политик, но и обикновен човек, която обединява ценностите, волята, решимостта с един забележителен характер, силен характер – и която беше първата жена председател на Европейския парламент и която донесе в моята страна ценностите, които бяха разпространени в цялата ни страна правата на човека, в частност правата на жените и това на база на текстовете, които тя разпространи. Така че аз смятам, че наистина Европейския парламент трябва да почете нейната памет, както и всички европейски граждани, в частност французите, също така и е, моята парламентарна група, от която тя беше част. Благодаря. Господин Борфа. Euh, Благодаря, господин председател, за е, тази чест, че ми давате думата. Искам да се присъединя към думите на госпожа Гризбек. Искам да посоча, че Симон Вейл освен а, е, своята политическа кариера, умееше да събира хората в Европа и във Франция. Тя работи много за правата на жените и мисля най-вече за правото на аборт, което право беше легализирано. Това беше една борба, за която ние, социалистите и демократите, продължаваме да се ангажираме за това тази борба да не остане проведена на празно. Така че а, е, ние също бихме искали да почетем нейната памет. Грация миле. Много ви благодаря. Мисля, че следата, която остави Симан Вал е толкова силна, че много депутати искаха да почитат нейната памет и да я припомнят госпожо Луначек. Е От е, групата на зелените аз искам да изкажа благодарност за почита, която изразихте към госпожа Вейл. Също благодаря и на колегите, които изразиха тази почет. Е, аз мисля, че тази жена направи много за правата на жените на този континент във Франция, но и в цяла Европа. Благодаря за всичко, което тя е направила за Европа. Поиска думата и госпожа Тоя. Искам да ви припомня обаче пак, че утре ще има официална церемония в залата. Госпожо Тоя, не е ли по тази тема? Не е. Добре, тогава заповядайте. Ти ми минути. Съвсем накратко искам да кажа нещо в залата. Многократно ние сме показвали своята солидарност към някои от държавите членки, които са имали проблеми с иммиграцията. В момента има отново такава е, криза. 12 000 души дойдоха в Италия последната седмица. 5 000 още последните два дни. Това е ритъма на пристигащите. Ние ги приветстваме какво да правим. Но имаме много трудности. Ще се обърна към всички колеги, към техните държави, техните правителства, към съвета. Наистина гласа на Европа да се чуе, да има солидарност и единство. За една държава като моето, която продължава да приема и да спасява човешки живота, се оказва в наистина големи трудности по приема на тези хора подобно и на Гърция, трябва да бъдем чуем, чути и ние защото това е парламента, който трябва да изрази солидарността, която ни прави европейци. Говорим за Симон Вейл, за ценности, за нашия проект. Ето ви институцията, където ние сме поставени в риск. Ще дадем ли отпор или ще бъдем смачкани? Благодаря. Благодаря, госпожо Тоя. Тук има наистина възможност да се обсъди тази тема, когато се представя естонското председателство. Вече говорих с премиера на тази страна и те ми казаха, че ще говорят за миграцията, тъй като това е европейски въпрос, както винаги е казвал